Предлагам да започнем. Uh, Нека да ви представя малко организационни въпроси. Имаме превод на всички езици с изключение на галски на ирландски. Така че имайте предвид. Това заседание се предава на живо по интернет. Така че ще се записват изказванията, както на нашите гости, така и на а, задаващите въпроси. Така че, скъпи членове, скъпи гости, добре дошли на нашето заседание. Това е смесено заседание на нашите две комисии. Става въпрос а, също така и за теми, свързани с ролята на Европейския омбудсман и ще обменим възгледи относно прилагането на европейското общностно право. Може би всички вие ще се съгласите с мен, че изпълнението и прилагането на европейското законодателство далеч не е съвършено. Съществени елементи, като нашата демокрация, както всички виждаме, всъщност демокрацията е изправена пред доста предизвикателства. Навсякъде наблюдаваме съдебна криза или криза в съдебната система. Така че е, успешното изпълнение и прилагане на общностното законодателство е съществена задача, за да имат гражданите доверие в нас. Европейското законодателство може наистина да донесе полза както на гражданите, така и на фирмите, ако действително успешно се прилага на, практика. И а, когато това не се постига, това разбира се е в ощърп на нашите граждане и на а, бизнеса. Затова смятам, че днешната тема е много важна и ние трябва да се да всички да изпълним нашите ангажименти, за да гарантираме изпълнението и то успешното, ефективно изпълнение на а, цялото европейско общностното законодателство. И наши националните парламенти съответно имат съществена роля, не само на фаза транспониране на директивите тъй като те са включени активно в целия политически процес, особено от Лисабонския договор на САН, е националните парламенти, Европейския парламент активно могат да участват още на ранна фаза на законодателния процес, в преговорите с европейските институции и разбира се, и парламентите могат да изпълняват своята своите правомощия по отношение на различни законодателни предложения, следвайки принципа за субсидиарност. Така че националните парламенти, разбира се, могат да изпълняват своята роля по отношение законообразността при изпълнението на европейското законодателство. Така че тук става въпрос и за всички, които прилагат европейското законодателство. Това са парламентите, правителствата, съдилищата в държавите членки. И ако законодателството е, е ясно и достъпно, то успешно може да бъде приложено и изпълнено. И гражданите, и предприемачите лесно могат да разберат своите права и задължения. Надявам се, че днешния ден ще бъде за всички ни много интересен. И непосредствено давам думата на моя колега, господин Чаки, който е заместник-председател на Комисията по петициите. Вие ще се представите. Бир. Да, много благодаря, госпожо председател, скъпи членове на Европейския парламент, уважаеми гости, уважаеми членове. Добре дошли днес от името на Комисията по петициите, за мен е чест да приветствам всички участници и гости на нашето междупарламентарно заседание на нашите две комисии. Искам да приветствам, разбира се, и председателите на Европейската мрежа, представителите на Европейската мрежа на омбудсмана. дали действително ние можем да отговорим на очакванията на европейските граждани, да откликнем на техните притеснения и безпокойства за нарушения на европейското законодателство. Броя на петициите по тези въпроси е доста голям, когато говорим именно по тази важна тема за изпълнение на европейското законодателство бяха възложени две проучвания по тази тема с оглед на големия брой петиции в нашата комисия. Директивата от 2014 година за оценката на екологичното въздействие и също така и регламента от 2004 година относно правата на пътниците във въздушния транспорт. С основните законодателни актове, които ще разглеждаме днес. Това са много важни права и задължения и нашите граждани смятат, че тези законодателни актове по-добре могат да бъдат прилагани от държавите членки. Тук присъстват а, представители на национални парламенти, както и представители на националните служби за омбудсман. Всички те изказват своите притеснения и смятат, че тази тема обстойно трябва да бъде обсъдена. Аз също съм убеден, че ще имаме много плодоносен дебат днес. И а, давам думата на госпожа Селин Гауер, която е заместник генерален секретар на Европейската комисия. Имате думата, госпожо Гауер. Благодаря ви. Добър ден на всички. За мен е чест да представя няколко уводни думи по тази интересна тема в днешния ден, относно изпълнение и прилагане на европейското законодателство. Както каза председателя Юнкер, Европейският съюз се гради на европейското законодателство и по този начин а, гражданите и предприемачите могат да се възползват от своите права и задължения. Така че е, правилното, успешното прилагане на законода... европейското законодателство гарантира както права, така и а, задължения. И гражданите, и а, предприемачите имат право а, на средства за правна защита. Те могат да се обърнат както на европейско ниво, така и на местно, национално и регионално ниво и да изразят своите притеснения. Каква е позицията на комисията? През две, преди около две години приехме съобщение, което предлагаме едно по- добро предложения за оценка на прилагането на европейското законодателство. Два основни принципа ние предлагаме в това съобщение. Първо, сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството. Превенцията е по-разумния път и затова ние решихме, че е по-добре да действаме, да работим посока превенция с националните органи, с националните парламенти на фаза, на по-рана фаза, а, фаза транспониране. Става въпрос транспониране на европейските директиви. Тогава ние решихме да съпъстваме този процес с съобщения, да подпомагаме държавите членки, за да са те наясно как по най-добрия начин те могат да прилагат договорните мерки от парламента и от съвета. И когато, разбира се, има а, оплаквания от а, граждани и от а, предприемачи, те, разбира се, трябва да знаят какво могат да направят, не незабавно да се обърнат към съдилищата. Та, тогава ние на тази фаза а, предлагаме диалог и медиация за, а, в такива случаи. И вторият стълб от политиката за прилагане и изпълнение е бързо и ефективно да се вземат решения за нарушенията и в случай на нарушения и да се поддържа диалога. За целта комисията предлага четири приоритета. Първо, когато транспонирането не е приключило или не е предприето правилно. Второ, в случай, когато държавите членки не прилагат решенията на Европейския съд. И не на последно място, разбира се, случаи, в които а, а, става въпрос изключителни европейски правомощия. Така че за нас е важно на всички тези нива да се пристъпи към пълно и успешно изпълнение. Ясно е, че не винаги това е лесно. Затова смятаме, че партньорството с националните, националните служби на омбудсман е много важно – защо е важно това? Защото гражданите най-напред могат да се обърнат към омбудсмана, за да бъдат чути техните е, притеснения. Много често се провеждат европейски разследвания. Разследвания, в които се разкриват а, нарушения на европейското законодателство. И а, в такъв случай ние смятаме, че сътрудничеството и партньорството са много важни. И ние, разбира се, организирахме вече такива срещи с Европейския омбудсман, с националните омбудсмани и службите на комисията, за да установим и задълбочим това сътрудничество с тях. Защото, разбира се, ние разчитаме също така и на Европейската сметна палата, която през септември, между впрочем, представи много интересен анализ, който представя ситуацията, такава каквато е към момента. Бих казала, че по един много добър начин Сметната палата представя и положителните, и отрицателните страни, като подчертава четири елемента – а именно да, първо да се насочат усилия върху най-важните нарушения, второ да бъдат приети показатели, за да бъдем по-успешни, когато разглеждаме жалбите, трето да се увеличи, задълбочи сътрудничеството и диалога с държавите членко и четвърто непосредствено да водим диалог с заинтересованите страни и публичните органи. Ние високо ценим тази оценка на Европейската сметна палата, като съответно вземаме много на сериозно препоръките в две основни области. Именно първо да разглеждаме ефективно жалбите на гражданите. Напълно сме убедени, че жалбите на гражданите и на предприемачите посочват нарушенията и пробойните в системата. И за нас в Брюксел е много трудно да разберем всъщност къде са точно проблемите, на какво се дължат тези жалби. Така че ние също получаваме такива жалби и се опитваме да ги разглеждаме много внимателно от гледна точка на нашата администрация, като бързо отговаряме, изготвяме насоки, за да получим по-точна информация. Освен това, в рамките на 12 месеца се опитваме така да изготвим конкретни отговори, което е много трудно за нашата администрация. Но когато хората дойдат до нас и казват, моля ви, аз съм жертва на нарушаване на европейското законодателство, моля да ме обещетите. Комисията не може да го направи това. Националният съд е, има правомощията за целта. Затова ние работим в тази посока да споделяме повече информация, да, информираме гражданите, за да знаят те към кого да се обърнат. Именно на първо място те могат да се обърнат към националния омбудсман. И това, затова е много важно нашето сътрудничество с а, националните омбудсмани, защото защото те са първата врата, първата инстанция за гражданите и предприемачите. Второ, втората част от препоръките на която получихме, това е, разбира се, прозрачност. Естествено, че работим в тази посока, но явно това не е достатъчно. Исканията на гражданите а, са свързани също с а, прозрачност. Тоест гражданите а, искат да знаят кои случаи ще бъдат разследвани, защо и колко дълго те ще бъдат разследвани. Какво правим ние за целта? Ние публикуваме съобщения, резюмета, също така годишен доклад публикуваме относно а, нарушенията на, в, в рамките на европейското законодателство. И, и ние, разбира се, сътрудничим с вас, с вашата комисия. Продължаваме диалога съвместно, защото това е един чудесен преглед и наблюдение на а, тази дейност. Гражданите са и заинтересовани от това по какъв начин директивите се транспонират в националната уренба. и, и това транспониране, този процес е различен в държавите членки. Държавите членки могат, извинете, гражданите по този начин могат да видят, аха, тези директиви или тази директива е транспонирана или друга не е транспонирана. И а, как една и съща директива се транспонира в различните държави членки, така че тази съпоставителна информация също се предоставя на гражданите. Този ред на мисли, ролята на националните парламенти е изключително важна. Разбира се, че транспонирането а, приключва посредством националния парламент и това трябва да бъде по един ефективен, успешен начин. Така че политическата дискусия трябва да се провежда и на национално ниво по европейската политика. Бих желала да приключа моите уводни думи, като подчертая, че прилагането на европейското законодателство е задача обща за всички нас. И това а, не е статична задача. Това е процес, който трябва да усъвършенстваме непрекъснато защото законодателството не е излято в камък, не е статично. Комисията излезе миналата седмица с съобщения за единия пазар. Съвета ни помоли. Моля ви, кажете ни по какъв начин можем да видим кои са бариерите за единия пазар. Ние направихме анализ, констатирахме определени бариери, определени спънки в различни предложения, които са висящи все още, се работят от законодателите и а, ние идентифицирахме а, липсващите връзки. Какво липсва? Например, изпълнението прилагането на законодателството на европейско, национално и местно ниво. Затова темата днес е изключително важна, а именно успешното, ефективно прилагане и изпълнение на законодателството. В противен случай правилата на хартия не са от ползва. Желая на всички ви много успешен дебат. И с нетърпение очаквам резултатите от вашата дискусия. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Благодаря ви, госпожа Голер. И незабавно ще дам думата на нашата госпожа омбудсман. Госпожа Орайли, заповядайте. Благодаря ви. Добро утро на всички. Много се радвам, че съм тук днес по време на дискусия върху въпрос, важен не само за европейския проект, но и за нашето разбиране на демократичните предизвикателства, пред които сме изправени. Способността на хората да влияят върху хората и да ги раз... върху законите и да ги разбират е същината на нашата демокрация, но това е от основно значение и за човешката ни потребност от самостоятелност и контрол върху околния свят. Чувството, че съдбата ни не се определя от други, е от основно значение за нас. В света, в който новите технологии значително контролират политическия дневен ред, не е лесно за обикновените а, е, хора да се съгласят, че нито те, нито националните парламенти могат да управляват света, в който се живее. Несъвпадение, че в кампанията за напускане на Великобритания от Европейския съюз, лозунгът беше Върнете си контрола. Това психологически повлия на много хора, защото те смятат, че са изгубили контрол. И легитимността на нашите законотворчески институции страда от това, дори когато те са привидно демократични. Липсата Липсата на контрол често се използва като мотив от евроскептиците за да атакуват Европейския съюз. Но разбира се, и други политически сили използват тази риторика и влияят върху националните аудитории, върху националните общества и тласкат обществените процеси в отрицателна посока. Дори когато има широко демократично участие в вземането на решенията, в последствие те се подлагат на критика дори от тези, които са участвали в приемането им. Процесите на вземане на решения в Европейския съюз не са толкова прозрачни. Не отдавна ние правихме такова проучване и в момента то е на разположение на Европейския парламент. Правото на европейския гражданин да изрази своя, своето виждане, трябва да бъде еднакво, независимо дали става дума за приемане на законодателство в Европейския съюз или в национален мащаб. Европейският съюз трябва да се съобразява с исканията на гражданите за прилагането на европейски за европейското законодателство. Миналата година имаше много жалби за нарушаване на правото на Европейския съюз. Това е най-очевидният начин, чрез който гражданите изразяват своето виждане. Те, разбира се, могат да сезират и съда. Чрез нашите консултации гражданите могат да се опитват да влияят върху законодателството, върху неговото съдържание. Е Европейската гражданска инициатива също е важен инструмент в това отношение, макар че не се използва пълноценно. Моята служба на омбудсмана също играе своята роля като мост между гражданина и Европейската администрация. Имаме и мрежа на европейските омбудсмани, като се опитваме да изградим такива мостове между гражданите и националните администрации, между гражданите и Европейската администрация. Е, правим и паралелни разследвания, когато става дума за въпроси от особен обществен интерес. И съчетаната ни работа тогава може да даде по-добри резултати. Както знаете, Лисабонския договор е, пряко придаде роля на националните парламенти в процеса на приемане на актове на Европейския съюз. Националните парламенти имат своята роля така или иначе. Те е, въвеждат европейското законодателство в националните нормативни актове, но сега бе въведен и процесът на така наречения жълт картон. Сега диалогът става по-конкретен и аз много се радвам, че днес говорим не само за законотворчество, но и за прилагане на законодателството. Извън механизмите и процедурите, с които разполагат гражданите и националните парламенти, много важно е всички да се чувстват овластени, да участват в тези процеси. Трябва да стимулираме хората да използват съществуващите механизми и също така да гарантираме, че и гражданите и националните парламенти, когато полагат усилия на тези усилия, ще се обръща сериозно внимание. Държавите членки и техните парламенти могат да играят много важна роля на връзка между гражданите и европейските институции. И сега искам да се спра на Европейската гражданска инициатива като пример за това. Каквато и да е реформата на тази инициатива, трябва да имаме предвид, че има известно разминаване между намеренията на организаторите на тази инициатива, на създателите на тази концепция и реалните резултати от нея. Почти 4 години бяха необходими на комисията да предприеме е, законодателни мерки, да изготви нормативен проект в отговор на инициативата. И много време е това, за да се постигнат реални правни резултати. Необходимо е да се откликва по-бързо на очакванията на гражданите и на парламентаристите, които се опитват да влияят върху процесите на приемане и изпълнение на актовете в Европейския съюз. Госпожа Говер също се спря на този въпрос най-елементарното, което може да се направи е осведомяването. Да разгласяваме сред гражданите и сред парламентите как могат да изразят вижданията си. Изборите през 2019 година ще бъдат лакмус за това как Европейският съюз откликва на очакванията на гражданите. Това трябва да е наш приоритет. Гражданите трябва да знаят, да се чувстват така, сякаш имат влияние върху законите, които се приемат от европейските институции. Благодаря за вашето внимание. Очаквам с интерес резултатите от днешната дискусия. Благодаря ви, госпожо Орайли, за това вдъхновяващо въведение. Сега можем да преминем към първия панел, който ще бъде посветен на транспониране, въвеждане и прилагане на правото на Европейския съюз. По време на първата сесия ще се занимаем с няколко конкретни случая транспониране и въвеждане на актове, които са от компетентността на постоянните комисии по правни въпроси и по петиции в Европейския парламент. Тук искаме да обсъдим трудностите при транспонирането и въвеждането и да се съсредоточим върху предизвикателствата, които пречат на нашия парламент и на другите парламенти да гарантират своевременно транспониране и въвеждане на актовете на общността. Първият панел е върху директивата за медиацията. Това е жалон. Първият европейски акт, който насърчава приятелското разрешаване на спорове по граждански и търговски дела. Това съответства на нашите усилия за гарантиране на улекотен достъп до правосъдие. Това е част от политиката на Европейския съюз за изграждане на общо правосъдно пространство. И тази директива всъщност е основен инструмент за изграждане на култура в Европейския съюз, която отклонява хората от съдебни спорове. Медиацията спестява на страните големи разходи, дълги съдебни процеси, които често пъти е, са неизбежни в съдебната система. Медиацията има страшно много предимства, спестява време и средства и може да бъде приспособена към конкретните потребности на страните по един спор. След приемането на директивата, Комисията по правни въпроси в Европейския парламент много внимателно следеше процеса на транспониране и въвеждане. Правихме изслушвания, работни срещи, е, събрахме виждания на специалисти от академичните среди. Миналата година приехме доклад за въвеждането, като оценихме е, или по-скоро събрахме оценките на граждани и предприятия за функционирането на директивата от влизането и в сила. Комисията стигна до констатациите, че директивата е постигнала успех тъй като е привлякла вниманието на редица хора в Европейския съюз към предимствата на медиацията. Обаче степента на въвеждане на директивата е твърде различна в отделните държави членки. И за това формулирахме някои препоръки към тези държави членки, тъй щото те да окоръжат използването на процеса на медиация. И това ще си проличи, когато дискутираме в мом този панел различните казуси. Сега искам да приветствам колегата, която е от Европейската комисия, от Генерална дирекция правосъдие. Благодаря ви, госпожо председател. Нашия юрист консулт, за съжаление, е в предсъда на Европейския съюз и явява се по дело. Много съжалявам, че той не може да бъде тук. Правната служба на Европейската комисия пряко участва в подготвянето на нашето изказване тук, защото темата, която поставят, е важна не само за вашия парламент, но и за нашата служба. В една правова структура, каквато е Европейският съюз, прилагането на правото е централен въпрос. Е, самото съществуване на правото зависи от неговото прилагане. Ако обществените органи не са способни да гарантират ефикасността на правото, то право и правова държава или правова структура не съществуват. Европейският съюз, ако мога така да се изразя, е, има някои вродени слабости – е, правото се създава чрез диалог между 28 различни правни култури, различни правни системи. И освен това, Съюзът е, е извънредно децентрализирана политическа структура. Той няма реална изпълнителна власт и за това трябва да повери на държавите членки грижите по въвеждането и гарантиране ефективността на правните актове. Това означава, от една страна, че националните парламенти участват в транспонирането на правото в националните законодателства, когато става дума за актове, които не подлежат на пряко прилагане, такива каквито са директивите. И също така националните органи имат много голяма роля в гарантиране изпълнението на тези нормативни актове. Значи тук в тези процеси има много трудности. Различните правопорядъци, различните правни култури, за които споменах, са свързани с различен менталитет. Освен това, различни са ролите и степента на участие на националните парламенти в тези процеси. Има и едно друго явление, за което много се говори през последните години. Така нареченото позлатяване, украсяване. Националните парламенти в някои държави членки са склонни да разкрасяват европейските актове, като ги допълват с несъществуващи в тях елементи. Освен това, различни са процесите на изпълнение на актовете в отделните държави, различни са административните практики. Липсва хомогенност. Това е проблем. Програмата днес сутринта ще ни позволи да навлезем чрез конкретни примери във всички тези проблеми. В Европейският съюз прилагането на правото се контролира от Европейската комисия. Каква е ролята на Европейския парламент? Ами, парламентът като законодател упражнява контрол върху дейността на комисията. Също така обаче, парламентът може да мери, така да се каже, ефективността на собствената си дейност. Законодателят трябва да знае когато приема един нормативен акт, как той се прилага, т.е. как завършва процесът на нормотворчество. И тук важна роля има последното междуинституционно споразумение за по-добро нормотворчество. Законодателят в известен смисъл приема да бъде съден за ефективността на крайните резултати от своята законодателна дейност. За съюзният законодател обаче се очертава и една съществена необходимост от сътрудничество с националните парламенти поради тяхната роля за въвеждането на европейските актове в националното законодателство и защото националните парламенти контролират националните изпълнителни власти. Националните парламенти могат чрез своята дейност да измерят, така да се каже, здравето на европейското законодателство, степента на неговата ефективност и пряко да влияят върху тази ефективност чрез актовете, които самите те приемат. Смятам, че въпросът, който трябва да се постави, е дали не трябва сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти да бъде институционализирано. В известна степен това сътрудничество има някаква периодичност, но трябва ли да се помисли и за политически аспект на сътрудничеството? Има специален протокол към договора, който в своя член 8 създава възможност да се създават структури за постоянно парламентарно сътрудничество. Вече има такива примери в областта на Европол, финансовата материя, външните работи и мисля, че може би трябва да се помисли за това как да се сътрудничи по-ефикасно между Европейския парламент и националните парламенти в бъдеще. Благодаря ви много за вашите предложения изречения, които ще помним в хода на днешната дискусия. Сега преминаваме към дискусия върху резултатите от прилагане на директивата за медиация. Професор Джузепе Ди Пало, който е преподавател по право и практика на альтер... за альтернативно разрешаване на споровете в е, юридическата школа Мичел Хамлайн в Сейнт Пол, Съединените щати. Благодаря ви. Както виждате от заглавието, аз реших да се насоча направо към темата. Разполагам с 15 минути и ще се опитам да обясня защо, по мое мнение, тази директива не изпълни целите си. Тя беше важна, но не успя да постигне резултат. Ще говоря и за това какво държавите членки могат да направят, за да се намери решение. Всъщност, директивата от 2008 година според някой доведе до парадокс. На първо място за медиацията се говори много повече, много повече се хвали но 10 години по-късно само 1% от делата се отклоняват към медиация. Следователно, първи член на директивата, който призовава за повече медиация и гаранция на баланса в отношенията между медиация и съдебен процес, го няма. На трето място – 2014 година в Европейския парламент беше представено проучване с количествени данни за медиацията, предлагана на европейските граждани и бизнеса. На времето беше обсъдено от комисаря Юрова – Оказва се, че липсата на медиация води до десетки милиарди загуби за бизнеса и гражданите. Освен това, не всички са запознати с начина на финансиране на съдебната система. Завелите делата водят плащат само 25% от разноските. Останалите разноски се покриват чрез обществените разходи. Има и скрити разходи, следователно, когато не се прибягва до медиацията. Има все повече конфликти. Би трябвало в този свързан свят организациите и компаниите също да могат да стигат до своите клиенти по целия свят, но това означава да се работи хоризонтално, откъдето възникват и повече конфликти. Понякога това води до насилие, до някога не се, понякога не се прави нищо. Струва ми се, че ако не мислим за медиация, ние се лишаваме от нещо. Нека да поговоря за Италия и Турция. В Италия, в сравнение с други държави членки, има 15 до 20 пъти повече медиация от 2013 година до сега. Същевременно се вижда, че има 30% намаление като средна стойност – на делата благодарение на медиацията. Като разликата дори се увеличава до 49%, ако сравняваме периода преди и след приемане на новия закон. Като цяло обаче медиацията е използвана само в 15% от случаите, останалите 85% не я използват. Смята се, че това е еднократен избор. Същото е и в Турция. Там има нов закон, възоснова на италианския закон от 13 000 медиации годишно до 200 000 с успеваемост от 67%. Същевременно, както казах, турското законодателство прилага същия механизъм спрямо всички търговски спорове. Но за какво става дума, като казвам, че това е еднократно решение? Става дума за входа в медиацията – в страни, където медиацията се използва много рядко, спорещите страни могат да вземат решение дали да прибягнат до медиация или не и трябва да го вземат съвместно. Навсякъде по света обаче, освен Италия и Турция, механизмът е обратен. С други думи, страните по делото се приема че трябва да се срещнат и да опитат медиацията, след което да решат дали искат да се откажат от нея. Тази методика е много по-лесна за прилагане. 2003 година имаше проучване, което го доказа на Ерик Джонсън и Даниел Голдстайн – Тогава беше проучено какво представлява ефективното съгласие. Не беше очудващ резултата да се установи каква е разликата. Ако вземете страните в жълто, които са показани тук, това са страни, в които изрично се иска съгласие – докато в страните в синьо това съгласие се приема за даденост. Разбира се, това е като дарението на органи. Много малко са донорите, които изрично ще откажат даряването на техни органи, защото хората просто не мислят за смъртта, така че ако това се приема автоматично, много повече органи от донори спасяват човешкия живот. Ако сравняваме двете методики на съгласие по презумпция или изрично съгласие, виждаме какви са разликите. За първи път 2002 година Нобеловата награда беше е, връчена не на економист, а на психолог, който обясни всъщност как се вземат решения при липса на сигурност. Типичният случай е медиацията. Принципно човешките същества са много по-малко рационални, отколкото биха искали да бъдат. Миналата година отново беше връчена Нобелова награда за проучване, свързано с ограничената рационалност и липса на самоконтрол в нашето поведение. Повечето хора, следователно, биха направили това, което се предполага, че е въведено като правило. Да, те трябва да имат право да изразят своя отказ или несъгласие, но това би трябвало да бъде различна стъпка от процеса. Следователно, хората би трябвало да бъдат побудвани към медиацията. В противен случай, че те няма автоматично да я изберат. От тук виждаме обаче и слабостта на директивата от 2008 година, защото виждате какъв е механизма на тази директива. Той е описан на екрана. Механизмът позволява на държавите членки да въведат задължителен механизъм, но не описва метода на изричен отказ. Също така не е ясно какъв е този механизъм, колко би струвал. Този инструмент беше недостатъчно уместен. Също така трябва да се мисли когато се предлага една процедура, какво би накарало хората да се ангажират с нея? Важно е да се създаде определен вид мислене, определен менталитет. Например, увиди хиляди години преди връчването на наградата на Нобел е казал аз виждам кое е хубаво и го одобрявам, но обикновено следвам лошия пример. Същото се отнася и до нас, макар че ако се държахме по-разумно, нямаше да имаме нужда от всички тези правила за безопасно поведение на пътя. Това го показват и примерите от слайдовете с носенето на каски и така нататък. Две години след директивата имахме и решения на Съда на Европейския съюз, които бяха много важни. В тях се казва, че за да бъде една система ефикасна, тя не може да бъде факултативна. Това не са мои думи, а думи на Съда на Европейския съюз. На второ място е необходимо да се зададат параметри за тази медиация, за да бъде ефикасна. би трябвало да може да се направи бързо, да не е скъпа. Имаме също така и достатъчно доказателства, за да видим къде работи медиацията. Социалните науки го показват. 2014 година на Европейския парламент беше представена възможността да се направи промяна на член 5, параграф 2. Изискване за среща с медиатора, незадължителност на медиацията. Нещо, което прави възможен лесния отказ, но тогава беше решено да се изчака 2016 година и без друго предстоеше оценка на директивата. Предложението беше направено отново през 2016 година до 2017 година. Европейският парламент реши отново да остави директивата непроменена. Така националните законодатели всъщност не разбраха как точно да прилагат тази директива. Четири държави решиха че ще имат законодателство, което ще бъде или недостатъчно ефективно, защото разчита на факултативния механизъм, или няма да бъде достатъчно убедително. Например, Върховния съд на Румъния два пъти отмени такива решения – Представете си една индустрия, в която хората инвестират, но след това се взема решение на съда и всичко отива на вятъра. В крайна сметка, тези, които губят, са европейските граждани и бизнеса. Множество колеги допринесоха за моето изказване. За това исках изрично да спомена техните имена. Също така трябва да кажа на парламентаристите тук, които няма да искат да бъдат преизбрани, че им желая успеха. Тези, които желаят да бъдат преизбрани, се налагам следващия път да не отбелязваме годишнина на парадокс с медиацията, напротив, да честваме добрите резултати. Благодаря ви, професор Депало много убедителна пледуария. Is open for questions from the audience, uh, or maybe not only questions. Сега преминаваме към въпросите. Може би някои примери могат да се дадат за да разберем доколко добре работи медиацията или не в държавите членки. I, don't see. Uh, so Maria will comment. Maria, искам да направя един коментар. Вие казахте, че е, законодателите в Европейския съюз не са успели да зададат ясни насоки, но мисля, че директивата беше ясен законодателен документ, макар и не лесен. Европейският съюз започна да работи по директивата още 2000-та година, така че работата отне много време. Влизането в сила и края на периода на транспониране беше 2012 година. Следователно, Първият проблем беше, че държ... не всички държави членки бяха запознати с медиацията. И Европейският парламент не беше единодушен, когато това се разгледа преди, заради проблема с субсидиарността. В крайна сметка, правното основание на медиацията е вътрешния пазар. Вие хармонизирате обаче нещо, което не навсякъде съществува. Исках да направя този коментар, защото това обяснява много от трудностите с директивата и липсата на уеднаквяване при прилагането. Благодаря. Ако казах, че директивата се е провалила, то е за да привлека вниманието ви, но всъщност това не е толкова погрешно. Процесът започна 99-та година в тампера имаше представена 2004, после 2008 година това беше прието. Аз говорих в Европейския парламент една година преди това, 2007 година. Мислех, че член 5, параграф 2 не е достатъчен. Е, всеки тогава беше много ентусиазиран, но казах, че не съм сигурен, че това е достатъчно. Знаете какво се случва, когато е, всички са много превъзбудени, отиват на едно празнество, и после казват, хайде да отидем на друго, там е по-хубаво. Италианското законодателство е още от 1993 година. Да, някои държави нямаха такова, други имаха. Френското законодателство е от 1994 година. Разбира се, никой не е съвършен, включително и този парламент. Но от 2008 до 2018 година имаше доста време. 2011 година беше възложено проучване от парламента. 2015-16 година трябваше да се отчете какво е постигнато. Както казах, всичко започна 1999 година в Тампере. Става дума за вземането на правилния законодателен подход. Същевременно тогава се каза, че това не е окончателното решение, по-скоро това е пробен период. В някои федерални държави се прилага модела на оптин, в други модела на опт-аут. И ако сравним, виждаме ясния резултат. Затова казвам, че директивата не е успяла но ако трябва да разчитаме на медиация, отказвам се от 50% отказаното. I would like, as, as you made an explanation by the psychology of uh, citizens. Стана дума и за психологията на гражданите. Вие имате ли обяснение за психологията на евродепутатите? Защо тогава са били против, въпреки убедителните данни? Мисля, че да. Един от вашите колеги, с когото разговарях преди много години, ми каза следното – аз съм от десницата. За мен всичко, което е задължително, защото тогава използвах тази дума, е лошо. Но не всичко задължително е лошо. Погледнете член 5, параграф 2. Съгласно този член се подразбира, че налаганата медиация не е добра. Можем ли да си представим обаче обратната формулировка? Прокрадва се идеята за медиацията като опасна област, за това и на много места тя се смята за табу. Предложението, което ви беше представено, представляваше едно усреднено решение между двете крайности, а именно медиацията да бъде напълно доброволна система като оптин, това не се приемаше, че ще проработи. От друга страна, ние не можем да принудим хората да използват медиация. Трябваше да намерим решение по средата, което да може да бъде наблюдавано да се види какви са разходите, колко дела са решени по този начин, каква е степента на удовлетвореност на гражданите и на магистратите в някои държави, например, като Аржентина или Италия, юристите са едни от най-големите застъпници на медиацията – Ако се направи внимателен сравнителен анализ с други страни, ще се види какво е възможно, какво трябва да се провери и какво със сигурност няма да проработи. Така че нека бъдем по-смели и да потърсим и други модели. Това е моят кратък отговор. I don't want to transform that in a dialogue, but uh, I... Не смятам ние да си говорим само двамата, но а, вие споменахте годината 2007, когато а, беше представено предложението за преглед тук. А, всъщност съм съгласна с този анализ, който ние представихме Именно директивата за медиацията показва, че всъщност транспонирането не работи. Тоест, във всяка държавна членка по един или друг начин е, е постигнато това транспониране. Но ние показахте, че изпълнението на директивата и прилагането й е много различно в държавите членки. Всъщност, е, ние видяхме, че повечето държави членки изобщо ни я прилага, т.е. ние не сме постигнали успех в хармонизиране по темата медиация и предлагане на медиа, медиацията. И това е всъщност вашето заключение. Да, съгласен съм, което означава, че ще си противореча сам на себе си. Защото медиацията може да работи, като видяхме в Италия и в Турция, защото закона за медиацията в тези страни се базира на директивата. Въпросът е, че директивата беше твърде малко потенциал съдържаше в себе си като директива, като акт. И е, тя предоставя твърде много е, гъвкавост на държавите членки, на съзаконодателите. И всъщност е, това, което аз предлагах, беше е да, да директивата да даде тласък на националните парламенти в тази посока, посока медиация. Именно поради тази причина аз казах, че директивата е провал. Но италианското законодателство от 2013 година всъщност беше прието след 2-3 години конституционни спорове и така нататък. Имаше противници, имаше застъпници, но в крайна сметка беше прият този закон. Но, но това, този закон се базира именно на разпоредби от директивата. Като разбира се, трябваше да бъде спазена и Конституцията. В противен случай ще, се намеси и Европейския съд. Но мисля, че и двамата сме прави. В крайна сметка. So if there are no other comments... Председателката, ако няма повече изказвания, всъщност аз бих искала да чуя от страна на държавите членки как медиацията се ползва в отделните държави членки, но не виждам изказвания. Затова предлагам да направим почивка, тъй като това е края на първата ни сесия. Втората тема това са всъщност частни и публични проекти и тяхното въздействие върху, върху околната среда. И господин Чаки е, ще председателства а, следващата сесия, но той в момента отсъства, тъй като гласува в, а, на друго заседание. За това ще го изчакам и ще направим кратка почивка. Благодаря.

So, uh, ladies and gentlemen... Дами и господа, приятели, мисля, че е време да продължим нашата работа и да пристъпим към втората сесия. За мен е чест да приветствам госпожа Марта Балестерос. Надявам се, правилно произнасям името ви. Добре дошла. За мен е чест да ви приветствам тук. Вие сте основен консултант по правни политически въпроси към а, консултантска фирма тук в Брюксел. Вашата тема е транспониране и изпълнение на директивата от 2014 година за оценка на въздействието върху околната среда от страна на а, частни и публични проекти. Много ви благодаря. Нямате ограничения <laughs> за изказването ви. Можете спокойно да представите темата. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата днес и да представя моята тема, а именно изпълнението на директивата от 2004 година. Ще наричаме директивата за ОВОз. Каква е целта на презентацията? Бих желала да представя на вниманието на парламента някои съществени елементи, свързани с директивата от 2014 година. И да обърна вниманието на Европейския парламент върху тези съществени елементи, които следва да бъдат взети предвид през следващия мандат, най-вече на Европейския парламент. Защо? Директивата влезе в сила през 2014 година и следва да бъде транспонирана в националната уредба на държавите членки през май 2017. Към момента Европейската комисия анализира докладите на държавите членки по изпълнението на директивата. За целта е важно Европейският парламент – следвайки своята роля за наблюдение на изпълнението на европейското законодателство. Та Европейския след, парламент следва именно да наблюдава този процес и да обърне внимание именно на тези съществени елементи, които ще представя, защото те трябва правилно и ефективно да бъдат транспонирани от всяка държава членка. Освен това, директивата задължава на всеки 6 години от май 2017 нататък да се изготвя доклади съгласно механизъм за отчитане относно различни данни и информация по изпълнението на директивата. Това ще рече, че държавите членки трябва да събират тази информация – защото трябва да я предоставят на комисията, да предоставят на комисията количестви и качествени данни относно оценката на въздействието, проведено в държавите членки, а именно какви са били разходите за транспониране на директивата, оценката на въздействие, която следва да се провежда съгласно директивата. И следователно, държавите членки следва да събират тези информация. Те не могат да чакат 6 години и едва тогава да изпратят тази информация на комисията. Важно е Европейският парламент и разбира се и националните парламенти да гарантират тази задача на държавите членки да бъде изпълнена, а именно държавите членки да създадат система за събиране на информация, е, ако не годишно, то поне регулярно, за да може в края на 6 години именно държавите членки да са събрали качествена информация, която да предоставят на комисията. Тази директива е стара всъщност. Началото е още през 85-та година – Основната цел е да се преведат в връзка опазването на околната среда и политиката. Както на, полити... на частно ниво, в частния сектор, така и в публичния сектор и да се анализира правилно оценката на въздействие върху околната среда, върху ОВОз. Това е основната цел на, на директивата именно. Тя цели опазване на околната среда. Когато тя беше приета, основната цел на директивата беше ясно да се посочи, че опазването на околната а, среда а, е не само провеждането на проекти, но от въздействието на тези проекти върху околната среда. Тоест, идеята беше да се създаде една основа за устойчиво развитие. Директивата беше актуализирана няколко пъти – което доведе за, до нейното усъвършенстване с оглед на технологичното развитие. Например, когато беше приета директивата за прихващане и съхранение на въглерода, тогава трябваше да бъде актуализирана тази директива, а именно за да се включи и участието на обществеността. когато изминаха 25 години от изпълнението на директивата, комисията реши да направи преглед, анализ на директивата. Затова комисията предложи през 2012 година нова директива, която предлага решения на проблемите, констатирани по време на прегледа. Новата цел е да се намали административната тежест и да бъдат упростени процедурите. Както и да бъдат подсилени някои от целите за опазване на околна среда, които са все по-актуални като тема и към днес, към днешен момент, като например намаляване на въглеродните емисии или биолог... опазване на биологичното разнообразие. Кои са основните елементи, на които трябва да се отдели особено внимание през следващия мандат? Първо, трябва да си дадем сметка, че това е много важна директива. Важни са три основни фази. Скрининг на проектите – трябва да се вземе решение, а именно дали ще, трябва да се направи оценка на въздействието на проекта или не. За целта се преминава през скрининг на този проект. И това нещо се извършва възоснова на характера, размера и а, локацията на проекта. Когато приключи този скрининг и се вземе решение, че ще се извършва оценка на въздействието на проекта, ОВОз, тогава компетентният орган следва да определи съдържанието на тази оценка. И третата фаза, разбира се, е извършването на тази оценка на въздействието върху съдържанието на проекта и неговото въздействие върху околната среда. За първи път тази директива определя, определя различните резултати. А именно информацията, която трябва да бъде предоставена за едно надлежно извършване на оценката на въздействие. Определя се цялостния процес, възоснова на тези три фази, например подготовка на оценката, предоставяне за целта на цялостната информация, провеждане на консултации – разглеждане от страна на компетентния орган и разбира се, приемане на а, заключение. Кои са новите елементи в а, новото предложение за директива? Определя се обхвата на екологосъобразните фактори, които следва да бъдат анализирани тези фактори, които ще бъдат анализирани, и то в, в по отношение на основния сценарий. Той е описан и дефиниран в новата директива, този основен сценарий. Тоест, следва да се направи една а, момент, моментна снимка и на моментното състояние и тенденции. Възоснова на тази моментна снимка ще бъде анализиран проекта, за да се прецени какво е въздействието върху околната среда, съществено или не. И анализът обхваща а, анализ на водите, въздуха и почвите – Новата директива въвежда един друг елемент, а именно въздействие върху климатичните изменения. Четвърто приложение на директивата постановява елементите, свързани с факторите за смягчаване на климатичните изменения, например емисиите във въздуха, както и други фактори допълнителни. Тази директива подчертава също така а, а, да се вземе предвид и биологичното разнообразие. Биологичното разнообразие обхваща местообитанията, които са дефинирани в директивата за опазване на природата. Една друга цел на директивата цели гарантиране на връзката с други законодателни актове, например директивата за местообитанията. Също така изисква анализ на въздействието на проектите върху околната среда, като например тя, въздействието върху местообитанията, природата и видовете. За кандидатите за проекта беше трудно да се а, разработи една добра оценка, така че новата директива се опитва именно да а, опрости а, този процес, да въведе една единствена процедура за а, оценката а, на въздействие върху биологичното разнообразие. Разбира се, че директивата за ОВОз е много по-всеобхватна, отколкото директивата за местообитанията. Тъй като а, тук става въпрос за биологичното а, разнообразие не само в защитените зони по Натура 2000, а тя е много по-широка в обхвата си. Друг важен елемент е следният. Предлага се една координирана единствена а, процедура, която да подобри, разбира се, резултатите във всяка една държава членка. В този ред на мисли, анализът на основния сценарий би трябвало да е сходен и той е ясно разписан в насоки, публикувани от Европейската комисия в директивата за оценката на... директивата за ОВОС. Но също така комисията излезе и с насоки неотдавна относно директивата за 2014 година, директивата за ОВОС. Комисията предлага една, е, определени методологии, именно за по-лесно дефиниране, определене на този бейслайн сценарий, основен сценарий – други нови елементи в тази директива. А именно, в оценката на въздействие, в междинния доклад, да се опише въздействието на проекта върху околната среда от кумулативна гледна точка. Какво означава това? В предходния вариант на директивата, един от основните проблеми, констатирани тогава, беше следният. Голям брой проекти са раздробени на малки подпроекти. Именно за да не се стигна до оценка на въздействието на цялостния проект. Така всъщност проекта се смалява неговия размер – и съответно а, а, не съществува задължението за извършване на оценка на въздействието. Този проблем се е наблюдавал в различни а, петиции, а, жалби и разбира се а, е отразен в съдебни решения на Европейския съд. Предложението е, че на всички проекти трябва да се изготви оценка на въздействието. Когато тези проекти имат въздействие върху околната среда, като се кумулира въздействието, колкото и малки или големи да са проектите. Не само по сегашните, но и по бъдещите проекти. Това е е, имахме наскоро един такъв случай в Италия, когато Европейският сън всъщност постанови, че трябва да се извършва такава оценка на въздействието не само по сегашните, действащите, но и бъдещи проекти. Така че новата директива ясно посочва, че трябва да се анализира кумулативното въздействие на всички проекти, които са съществени в тази област. Един друг важен елемент за вас е следният. Съгласно директивата, трябва да се опишат всички възможни альтернативи за оценка. Не само альтернативи, но и да се посочат основанията за избора на отделни възможности и да се сравнят въздействията на отделните варианти върху околна, въздействието върху околната среда. В прегледа на директивата беше констатиран и един друг проблем. Решението на компетентният орган да предостави или откаже съгласие за а, разработване на проекта. Та, в това решение би следвало да се опишат мерките, които следва да бъдат предприяти от ръководителя на проекта, за да се а, намали или а, а, премахне въздействието върху околната среда. Но за целта не, се беше не беше предвиден механизъм за мониторинг, за наблюдение, а именно да се покаже дали действително проекта а, отговаря на тези мерки, е направила такива мерки и така нататък. Така че сега в новата директива се предлагат именно мерки за мониторинг. Предвижда се такава процедура, такъв механизъм и съответно във всеки един проект трябва да се предвиди такъв механизъм, за да се измери, наблюдава въздействието на проекта върху околната среда. За целта трябва да се разработят мерки за мониторинг. Това е много важен елемент, който според нас ще гарантира успеха на, на директивата. Друг много важен елемент, именно от тази директива за ОВОз, е а, участието на обществеността. В директивата се подчертава колко е важно участието и то ефективното участие на обществеността. Преди да се а, даде съгласието за проекта, трябва да се предостави информация на обществеността. И в директивата се посочва, че всяка информация важна за проекта трябва да бъде предоставена на вниманието на обществеността. За да може обществеността евентуално да каже дали е съгласна или не, или е обезпокоена от отделен проект. И това може да стане по електронен път, като например на интернет страницата на компетентния орган, който следва да вземе е, решение за съответния проект. допълнение, директивата изисква публикуване на тази информация, когато се вземе решение. Това решение на компетентния орган трябва да бъде публикувано и да се покаже, че вследствие на консултациите с обществеността да, се бъдат, да бъдат публикувани е, реакциите, отговорите на обществеността, т.е. да бъдат взети предвид предложенията на обществеността. Защо е важно това? Европейският съд вече е изискал такъв механизъм предоставяне на информация но само по искане на гражданите, които са заинтересовани. Директивата отива малко по-далеч. Директивата, съгласно директивата, тази информация трябва автоматично да бъде публикувана, без да се чака а, това да бъде поискано от заинтересовано лице. Как стоят нещата с транспонирането на директивата? През май 2017 година държавите членки трябва да въведат в сила а, национа... изпълнението на директивата в нормативната си уредба. Посредством публичната информация, която, с която разполагаме, това става факт, комисията вече е въвела процедури за нарушения именно за късно транспониране на директивата в 21 държави членки. От 28. 21 от 28 има такива процедури по нарушение. Член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз позволява Европейският съд да налага парични глоби за късно транспониране – на законодателен акт. И това се прилага. Повечето държави членки, които вече са посочили какъв е законодателният акт, който е транспониран, въпреки това комисията разглежда дали директивата правилно е транспонирана и по какъв начин тя е транспонирана. И това, този анализ се изготвят компанията от консултантската фирма, в която аз работя. Директивата за ОВОз както казах, влезе в сила през 2014 година. И тя показва своето въздействие от момента, в който е транспонирана, от 2017 година. Що се отнася до информацията, с която разполагаме, ние можем да видим, че някои държави членки вече са приели закон, като например Ирландия, където има добра практика. Публикува се информацията за предстоящото транспониране на директива. Във Франция, например, Националния съвет а, а, пооповестява, че директивата, която е транспонирана, дори е нарушена, защото, например, не е имало информация относно задължението да се избегне конфликт на интереси между компетентните органи, които са тези, които взимат решенията за проектите. И кога, а в случаите, когато компетентният орган самият кандидатства с проекти. Това е конфликт на интереси. Така че а, а, виждаме доста проблеми при изпълнението на предходната директива. И към момента именно се тези проблеми би следвало да бъдат отстранени посредством новата директива. Така че Европейския парламент и националните парламенти би следвало да обърнат внимание на всички тези елементи а, в следващия мандат. Що се отнася до изпълнението, тази директива по тази директива са били внесени доста жалби и петиции. Някъде около 12% от случаите на нарушения са свързани именно а, с а, тази директива за ОВОз и а, изготвянето на оценки на въздействието. През 2016 година 70 от 348 жалби са били именно по точно тази директива за ОВОз. Така че това е доста е, е, голяма бройка. Поради тази причина, комисията публикува насоки за прилагане на новата директива – Допланения разбира се, към насоките на Института за управление и оценка на околната среда. Към момента още няма информация как работят тези насоки. Предполагаме, че някои елементи ще представляват проблем. Какво означава а, съществено въздействие върху околната среда? В директивата не се дефинира тази фраза или тази идея. Затова комисията предлага информация, насоки, какво означава точно съществено въздействие върху основната среда, какво означава бейслайн сценарий, основен сценарий, какво представлява точно методологиите за преценка на това дали въздействието е съществено или не. Така че комисията предлага методология за целта. Например, проекта Империя – изготвя такава методология, която е на екселска таблица, която е много лесна за прилагане и а, всички показатели, а, които са необходими за тази оценка и цялата допълнителна информация за альтернативите на проекта. И по този начин лесно може да бъде направен един добър анализ. И в заключение, бихме желали да представим на Европейския парламент и на националните парламенти да се ангажирате в процеса на мониторинг за върху изпълнението и транспонирането на новата директива, защото и транспонирането, и тяхно изпълнението на всички разпоредби е много важно. С готовност ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Was... Благодаря ви. Беше много професионално, изчерпателно изказване. This, this И очевидно проблемът е много предизвикателен, но вие успяхте да се справите. Uh, infringement processes against 21 uh, member countries. It's a, a uh, relatively big number, and uh, I think I think uh, Uh, Преводачите от българска кабина се извиняват на своите слушатели, но по технически причини са принудени да преустановят работа временно. Speaker, nice now, from Mr. David Lowe. a former uh, director of um, Petty uh, Committee uh, of the European Parliament. Uh,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 степента, до която Европейският парламент отговаря за това да откликва на очакванията на европейските граждани и да ги отразява в законодателния процес. Е, Затова и е голяма ролята на парламента при преразглеждането на директивата. Но както посочи преждеговорившият, има много все още висящи въпроси. Това, което най-много ме притеснява е не само обстоятелството, че е необходимо много време за да се стигне до прилагане на одобрена преди една или две години ревизия на директивата. И от тук има голям брой дела за неизпълнение на общностното право срещу държавите членки. Това, което най-много ме притеснява е, че държавите членки не предприемат действия с охота. Дори и днес те не защитават интересите не само на гражданите и на местните общности, които са засегнати от отражението на инфраструктурни проекти върху околната среда. Е, в нашата комисия много често сме обсъждали един конкретен проект във Франция и всички сме на едно мнение, че ясно се нарушава не само директивата за оценките за въздействие върху околната среда, но и директивата за местообитанията, директивата за птиците. И този проект продължава да се изпълнява от френските органи в лагрантно нарушение на правото на Европейския съюз. Въпреки, че има множество жалби, комисията пети се е занимавала с тях. Би било много полезно самите национални парламенти, когато им се обръща внимание на такива проблеми, когато Европейският парламент е научил за тях, тези национални парламенти да работят съвместно с нас за решаването им. Що се отнася до директивата за ОВОз? Често пъти се стига до оплаквания, когато значими големи инфраструктурни проекти трябва да бъдат изпълнени, защото там играят големи пари, играят големи интереси. И често пъти, онези, които стоят за тези интереси, имат достатъчно средства да отстояват вижданията си, независимо от това колко големи са протестите. Те могат да плащат, докато хората се откажат да протестират. Това за мен е голям проблем и мисля, че трябва да има не само повече осведоменост, а и по-категорично решаване на проблемите от страна на държавите членки. Те трябва действително да предприемат действия в защита на интересите и правата на европейските граждани и на средата, в която те живеят. Например, целите свързани с биоразнообразията, които са зададени в директивата за местообитанията и директивата за птиците. Тези цели трябва да бъдат свързани с конкретни мерки и Европейската комисия трябва да бъде много по-агресивна търсейки отговорност на държавите членки. В крайна сметка това може да се направи и като се търси отговорност пред съда на Европейския съюз. Европейският парламент все още не може да завеждат дела за неспазване на общностното право и за това огромна отговорност лежи върху плещите на комисията да гарантира търсенето на такава отговорност. Но пак казвам, при настоящата уредба е много по-добре Европейският парламент да сътрудничи с националните парламенти. Защото много усилия полагат в някои случаи, както е в този, европейските граждани и националните е, органи, за да се стигне до преразглеждане на един нормативен акт и трябва да се гарантира неговото функциониране в преразгледания му вариант. Благодаря. Кой ще бъде следващият оратор? Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Имам въпрос към оратора във връзка с така наречения конфликт на интереси и преодоляването му чрез директивата. Съгласен съм с казаното, както и с предишния оратор, в смисъл, че повечето оплаквания и жалби на национално ниво са свързани с тази директива – мисля, че тя е от изключително значение, тъй като позволява на гражданите да търсят обезвреда на ниво Европейски съюз за проблем, който в противен случай би останал изцяло от национална компетентност, като например даване на разрешение за строителни проекти. Много хора се объркват, когато националните органи издават такива разрешения, особено за мегапроекти, въпреки огромните опасения за околната среда в непосредствена близост до строежите. Издаването на такива разрешения е обичайно от национална компетентност. И тази директива е всъщност единствената връзка, с която разполагат гражданите, която могат да използват, за да се защитят извън националния форум. Именно за това директивата е от основно значение за гражданите. Но, и тук ще стигна до въпроса си, често пъти на национално равнище установяваме, че оценките ОВОС се финансират от самия строител, от самия инвеститор. И поради това има неразривно свързан с проекта конфликт на интереси. Има конфликт на интереси, който се прелива в изготвянето на ОВОС. ОВОС трябва да се извършва от независим, безпристрастен субект. А вместо това често пъти ОВОС се превръща в обосновка, в мотивировка на мегапроекта. Често пъти за такива мегапроекти се издават разрешения в непокътнати територии и ОВОС прави заключението, че това е, е най-хубавото нещо, което може да се случи в тази околна среда и най-хубавото нещо, което територията би могла да понесе от създаването на света. А защо? Защото ОВОС се финансира от инвеститора. И това е една, един неотстраним конфликт на интересите. И въпросът ми към оратора е точно такъв. До каква степен преработената директива ще отстрани тази възможност за конфликт на интереси? Защото това е огромна пречка за правилно прилагане на директивата, ако под правилно прилагане разбираме надлежна защита на околната среда и на гражданите, които се стремят към нейната защита. Благодаря много. Благодаря. Последният оратор бе господин Саймън Бусотил от Малта. Моля да се представяте, когато вземате думата, но Саймън, благодаря ти много. Госпожи и господа, има ли други бележки или въпроси? Моля. Desideravo intervenire con una domanda. Eh, sono membro del Parlamento italiano. Благодаря ви. Искам да задам един въпрос към госпожа докладчика. Определението на въздействие върху околната среда. Мисля, че е необходимо добре да разбираме какво имаме предвид под това понятие. Разбираме за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 интегрирана оценка. Говорим за интегрирана оценка на проекта, интегрирана оценка на въздействието върху околната среда. И разбира се, при тази интегрирана оценка трябва да се възприеме дългосрочен подход, дългосрочен хоризонт, да се оценят както економическите, така и екологичните и социалните ефекти. Мисля, че оценката трябва да е комплексна, а не само да акцентира върху опазването на околната среда. Трябва да се има предвид и аспектът местно-регионално развитие и прочията. В този смисъл е първият ми въпрос. Какво се разбира под понятието? Второ, мисля, че трябва и регионалното и местното равнище да имат участие в прилагането на директивата. Те трябва да проследяват нейното спазване и да запазят този контрол в бъдеще. Мисля, че това е правилен подход. Какво смятате вие? Емануела Росини from Italy. Благодаря. Изказването ни Изказването беше от колега от Италия. Благодаря много за това изказване. Има ли други въпроси? Не виждам. Освен ако не греша. Обръщам се към оратора за коментари и реакция. Благодаря ви. Да, на първия въпрос ще отговоря следното. Благодаря ви. Въпросът ви е много интересен. Има нов разпоредба в директивата. Това е разпоредбата на член 9а. В обичайната хипотеза директивата вменява задължение на строителя да дава информация и да извърши оценката, да предостави оценката. Тази информация се събира от компетентния орган, той я анализира Взема се предвид резултатът от процеса на допитване и компетентният орган приема решение. Когато инвеститорът и компетентният орган съвпадат, това наистина е проблем и той периодично се откроява в редица оплаквания. Та да казвам, има нов член 9а, съгласно който, когато инвеститорът е и компетентният орган, държавата членка е длъжна да гарантира, защото Организацията на административната компетентност е такава, че да се проведе разграничение между двете функции. Тоест трябва да има разделяне между противоречащите си функции. Органът, който приема решението, не трябва да бъде същият, който извършва строителната работа и като строител и инвеститор е длъжен да даде информация на обществото. The, the, um, и така следва да се стига до по-обективна оценка. Това предписва новата разпоредба на член 9, а тя подлежи на въвеждане в националното законодателство и не само това – Управленските функции трябва да бъдат добре разграничени, за да се изпълни това предписание. Надявам се, че отговорих ясно. Uh, the second, the from... Вторият въпрос от представителката на Италия. Част от него пропуснах, тъй като се борех с слушалките. Но мисля, въпросът ви беше за различните равнища на управление и това къде се вземат решенията. Имате ли нещо против да повторите въпроса си, за да ми стане по-ясно? Да, това беше част от въпроса ми. Всъщност аз зададох два въпроса. Първият бе за определението на понятието интегрирано отражение или въздействие върху околната среда, включително дългосрочното обществено-економическо развитие на съответния район, защото голяма част от конфликтите се пораждат именно около понятието интегрирано отражение върху околната среда. Е, тук е, ние боравим с известна представа за устойчиво развитие на съответния район в множество аспекти социални, економически. Това беше първата част от въпроса. А втората част от въпроса или вторият въпрос бе точно това, което вие сте чули е, доколко различните нива на управление, национално, регионално, местно, е, имат роля в наблюдението за спазване на директивата. Да, Мисля, че основната цел на директивата е да гарантира вземане предвид на екологичните съображения в процеса на вземане на решение. Ако има обществено-економически съображения, които се отчитат в процеса на вземане на решение, те са толкова значими и имат такава тежест, каквато имат и екологичните съображения. Целта на директивата е опазване на околната среда, т.е. отчитане на екологичните съображения. Това личи в член 5 и в член 8а. Там много ясно се вижда как трябва да се стига до решението за издаване или за отказ на разрешение за строителство. и се виждат критериите, съобразно които работи органът, който приема решението. Всички значими фактори трябва да бъдат подложени на анализ. Трябва да се изложат мотиви, за решението. Трябва да се даде информация за възможните альтернативи, за това какви мерки за проследяване ще бъдат прилагани. Всичко това трябва да бъде съобщено, да бъде предложено на разположение на обществеността, така че всички да са наясно защо е прието едно или друго решение. Мисля, че член 8а като нова разпоредба ако бъде правилно въведен и прилаган, следва да даде необходимите гаранции за по-устойчиво развитие и ще гарантира, че директивата, която е насочена към опазване на околната среда, не прави нищо друго, освен да поставя на равна нога обществено-економическите и екологичните съображения. А що се отнася до равнищата на управление. Да, често пъти тези, които вземат решение за един строителен проект, са местните органи, защото в крайна сметка на място, на местно ниво се изпълнява строителството. В много случаи тук се наблюдава конфликт на интереси. Но фактът, че директивата изисква предоставяне на по-широка информация на обществото преди вземането на решение и след вземането на решение. И че тази информация трябва да излезе на веб страницата на компетентните органи, както на местно, така и на национално ниво, трябва да гарантира наличието на по-широка осведоменост. Успоредно с това, държавата членка трябва да гарантира количествени и качествени данни на всеки 6 години чрез механизма на докладването. И това означава, че държавата членка трябва да изгради стройна система за събиране на информация от местно през регионално до национално ниво, така че тази информация веднъж на 6 години да се обобщава и да се дава на Европейската комисия. Как държавите членки ще събират информацията от местните органи, от регионалните органи, от националните органи, не е предписано в директивата, но държавата членка носи задължение за този резултат и се надявам, че това ще доведе до по-добро управление на национално равнище. Защото повече информация задължително трябва да има. Важното е резултатът да бъде постигнат. След 6 години, ако държавите членки кажат, че няма информация, защото много трудно се събира такава информация от местните органи, това ще бъде неизпълнение на директивата. Подобни случаи са констатирани и при други директиви. И за това тази директива предписва задължение държавите членки, независимо как ще устроят системата си за събиране на информация, да разполагат с такава системата и че да могат да събират информация и да могат да докажат чрез 6 годишните си доклади пред Европейската комисия, че законодателството е не само въведено, но и ефикасно се прилага. Благодаря много. Има ли други въпроси? Не такъв случай искам сега да представя следващия ни оратор, госпожа Сара Дрейк, старши преподавател по право на Европейския съюз в Кардивския юридически факултет Великобритания. Заглавието на нейното изказване е транспониране и въвеждане на регламент 261 от 2004 година за правата на пътниците в самолети. Благодаря, господин председател. Добър ден, казвам се доктор Сара Дрейк и се радвам, че съм тук да говоря пред вас за директивата за правата на пътниците в самолетите. Аз ще се фокусирам върху транспонирането и въвеждането. Ще се изкажа в две части. Първо, накратко ще поясня каква е целта и приложното поле на регламента, как се въвежда той, как се прилага и какви са недостатъците при въвеждането му. Във втората част ще се спра на пет области, където могат да се постигнат по-добри резултати и ще споделя препоръки за националните парламенти и за Европейския парламент и европейските институции по-общо. В началото на изказването трябва да кажа, че съм стъпила върху последните налични данни, включително няколко от е, последващите оценки на функционирането на регламента от независими експерти, Европейската комисия и напоследък от Европейската сметна палата, но въпреки това в събирането на данни има някакъв някои недостатъци, което прави трудно обрисуването на пълна картина на състоянието в целия Европейски съюз или Европейско економическо пространство. Вие в Комисията по петиции също имате информация за проблемите, за които сигнализират гражданите, когато упражняват правата си. Политиката за права на самолетните пътници в Европейския съюз е един от най-всеобхватните такива нормативни режими в света, защото нормативните актове дават пряко приложими субективни права на пътниците, когато тези права са нарушени. Те могат да търсят защита на право от националните съдилища. Това е знакова политика за гражданите, заедно с регламента за роуминга и регламента за е, защитата на личните данни. Целта на регламента за правата на самолетните пътници е да гарантира високо ниво на защита на потребителите в Европейския съюз, като гарантира права на съдействие и обещетение на самолетните пътници в четири случая когато им се откаже извеждане към самолета, когато не по тяхна воля бъде променена във възходяща или нисходяща посока класата на пътуване, при забавяне или закъснение и при отмяна на полета. Също така, самолетните компании трябва задължително да дават права на пътниците за тези права. Авиокомпаниите могат да се освободят от отговорност в така наречените изключителни обстоятелства. Е, регламентът, за съжаление, е съпътван от драстични примери на неизпълнение. Изригват вулкани, има снежни бури, има стачки на въздушните диспетчери, няма достатъчно персонал. По тази причина и по всички тези причини пътниците често са жертви на нарушение на субективните права. Е, понякога авиокомпаниите отказват да им съдействат, склонни са да изпадат в спорове. Националните органи по изпълнението нямат достатъчно ресурси и правомощия. Съдилищата нямат достатъчно осведоменост и процесите са много скъпи. В някои държави членки е, пътниците се обръщат към нестандартни методи за упражняване на правата си включително улични. Регламентът децентрализира защитата към така наречените национални органи по изпълнението, които получават отделни жалби от пътниците. Държавите членки трябва да създадат национални санкции, които са ефикасни, възпиращи и съразмерни. Европейската комисия и държавите членки полагат значими усилия за подобряване изпълнението на регламента от страна на авиокомпаниите. Неодавна бяха дадени възможности за альтернативно разрешаване на спорове и това трябва да се приветства. Е, компетентният орган във Великобритания през 2016-2017 година съобщи, че 75% от жалбите насочени към е, двата органа за альтернативно разрешаване на спорове във въздушния транспорт са били решени в е, полза на пътниците. Но последната оценка на политиката от страна на Сметната палата, която е, оценка излезе на 8 ноември 2018 година, направи констатацията, че системата за пътнически права е добре развита, но се изискват големи усилия от страна на пътниците, за да упражнят правата си. Е, броят на жалбите към националните органи през 2015 до 2017 година непрекъснато расте. Общо взето, повечето жалби са свързани с права на обещетяване, отказ от извеждане, закъснения и е, отменени полети. Комисията през 2013 година внесе проект за преработка на регламент 261 от 2004 година, за да се отстранят неговите недостатъци. Е, липсва единна система за упражняване на правата на пътниците в Европейския съюз, освен това авиокомпаниите носят доста голямо регулативно бреме. Е, предложението на Комисията за преработка на регламента блокира в съвета заради спор между Великобритания и Испания, но може би Великобритания като напусне Съюза, това ще доведе до блокиране на процеса. Е, сегашната нормативна уредба очевидно има негативи. 2018 година е, бе година с много закъснения заради лошо време, стачки, е, недостатъчен персонал за въздушен контрол. И това води до много съществени финансови разходи за авиокомпаниите, в случаи когато нарушаването на правата на пътниците не е изцяло по тяхна вина. През 2018 година най-големите авиокомпании, 4 на брой, е, съвместно се оплакаха пред комисията, че затварянето на френското въздушно пространство поради стачката на въздушния контрол ограничава правото им на свободно движение. И по-настоящем, като расте европейския авиационен пазар, а той расте с 5% всяка година и това ще се запази като тенденция до 2030 година, пълноценното упражняване на правата на пътниците все повече изглежда застрашено. Пет са областите, които предлагам на вниманието националните парламенти и европейските институции. Ако липсва законодателна реформа, недостатъците, които идентифицира комисията през 2013 година, ще продължат да съществуват. За момента това е така. Кои са пете области, за които говоря? Осведомяване на пътниците, правна сигурност, национални режими за защита, индивидуална обезвреда и регулативно бреме за авиокомпаниите. Първо, осведомяване на пътниците много съществено изискване за успеха на политиката по отношение на пътниците в самолетите е те да знаят какви са правата им. Госпожа Орайли, омбудсмана, каза колко е важно гражданите да знаят правата си. Тя го спомена в изказването си днес. И разбира се, е, още по-важно става това в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 година. Регламентът изисква авиокомпаниите да уведомяват пътниците за правата им, обаче последният доклад на Сметната палата констатира, че осведомеността на пътниците все още не е голяма. Само около 39% от респондентите е, са заявили, че частично или изцяло знаят какви са правата им. Сметната палата също констатира, че не винаги пътниците знаят точно правата си. Това е много интересно заключение. Мисля, че националните парламенти трябва да гарантират активната роля на националните органи за изпълнение, когато се следи дали пътниците са достатъчно осведомени. Сметната палата признава, че комисията, Европейската комисия е предприела редица действия за разширяване на осведомеността, обаче е, не се пояснява достатъчно ясно какви действия да предприеме пътникът, когато пътуването му по някакъв начин е смутено. И Сметната палата в доклада си предлага 10 указания, които пътниците да следват. Сега, липсата на правна сигурност. Нормативната уредба е, създава проблеми на пътниците, защото регламентът съдържа така наречените сиви зони. Има понятия, които могат да бъдат тълкувани разширително или стеснително, например разпоредбата за изключителните обстоятелства. Въпреки, че има много категорични решения на Съда на Европейския съюз, регламентът продължава да бъде източник на правна несигурност и има множество спорове между пътници и авиокомпании. За да се разшири правната сигурност и за да се повиши, националните органи трябва да действат проактивно. и да уведомяват проактивно пътниците за техните права и възможности за обезвреда, когато пътуването им се наруши. Например, през юли 2018 година е, Органът за гражданско въздухоплаване в Великобритания пусна през комюникета, с които изясни правата на пътниците по правото на Европейския съюз след отмените на полети при стачките в Райнер. Комисията трябва да продължава да допринася за правната сигурност, като пуска своите незадължителни насоки, като издава незадължителни указания. Също така има нужда от е, обучение на всички, които се занимават с изпълнение на регламента на национално равнище, за да се изгради необходимия капацитет. За това могат да допринесат както националните парламенти, така и Европейският съюз. Сега националните режими за защита трябва да имат по-сериозен възпиращ ефект. Това е голяма слабост а, е, при изпълнението на регламента. Националните режими не са достатъчно ефикасни. Голяма част от националните режими не могат изобщо да накарат авиокомпаниите да спазват задълженията си. Няма достатъчно ресурси в тези органи, няма достатъчно техническа експертиза, за да се преценява дали твърденията на авиокомпаниите за изключителни обстоятелства са обосновани. Санкциите са несериозни и не могат да възпрат никого. През 2014 година комисията съобщи, че в някои държави членки максималната санкция за инцидента е 1000 евро или по-малко. Санкционната политика не е достатъчно проактивна, е, не всички нарушения завършват с налагането на санкция. Националните е, органи за изпълнението рутинно не налагат наказания. Такива се налагат само в 1 до 2% от случаите. Е, освен това, твърде високи са юридическите изисквания за налагане на санкциите. В някои държави членки има наказателни производства, а не административни, което осложнява всичко. Самите национални органи за изпълнение нямат възможност в някои национални системи е, да разпореждат на авиокомпаниите да изплатят обещатение. Има практически и юридически трудности е, да се санкционират превозвачи, установени в други държави членки. И има трудности при тълкуването на регламента от националните органи за изпълнение, особено по отношение на изключението за изключителни обстоятелства, извънредни обстоятелства и мерките, чрез които се извършва разследване на лице ли са извънредни обстоятелства, също се различават. Следователно, националните парламенти могат да изграят значителна роля за подобряване на спазването на регламента на национално ниво. Една национална политика трябва да е ориентирана така, че за авиокомпаниите да не е по-ефтино да платят санкцията и да отрекат правата на пътниците, вместо да спазят правата на пътниците и да ги обещетят. Ако санкцията не е достатъчно тежка или възможността за налагането е иллюзорна, авиокомпаниите дори не си правят труда да спазват задълженията си. Една възможност е да се извърши така нареченото реактивно регулиране. В литературата, например, се препоръчва националните органи по изпълнение да започнат с по-скромни, по-умерени мерки е, и в течение на времето, ако авиокомпаниите не се съобразяват с това, е, да започнат да налагат по-сериозни санкции. Националният компетентен орган на Холандия, например, е, е възприел е, подхода на така наречената стълбица от мерки, които са градирани по тежест и се прилагат към авиокомпаниите в зависимост от това доколко те реагират на предписанията. Какви са препоръките тук? Националните парламенти могат е, значително да допринесат за това да се гарантира, че националната политика и националната нормативна уредба съответстват на така нареченото реактивно регулиране. Регулиране с оглед на поведението на авиокомпаниите. Четвъртата област, която предлагам на вниманието ви, е свързана с индивидуалната обезвреда характерен белег на един ефективен режим за изпълнение е гражданите лесно да могат да реализират субективните си права. Но тук има много бариери, които им пречат. Въпреки, че альтернативното решаване на спорове облегчава положението. Има редица възможности за пътниците, но колкото по-голям е изборът, толкова по-голямо може да бъде объркването на хората. Затова е важно да им се дадат варианти, които са упростени и ефтини. През 2017 е, година комисията е, помогна за създаването на общоевропейска мрежа на структури за альтернативно решаване на спорове е, в обществения транспорт. Това е мрежа, която се нарича TravelNet и служи като форум за обмен на позиции и за е, споделяне на най-добри примери от практиката, на челен опит. Възможностите имат на пътниците да заведат гражданско дело пред Националния съд винаги са на лице, обаче съдебните производства, както знаете, са бавни и много скъпи. Има нови предложения за колективна обезвреда на пътниците по така наречения нов механизъм за потребителите на комисията. И тук изрично се е, предвижда възможност за колективни искове по регламент 261 от 2004 година, но вероятно авиокомпаниите ще се противопоставят. Затова националните парламенти и европейските институции трябва да бъдат много настоятелни в прокарването на тази нова уредба. Е, има известни спорове за това дали плащането на обещетение трябва да бъде направено автоматично. През януари 2018 година Ryanair заяви, че проучва подобен подход. Това може да намали административната административната тежест и за авиокомпаниите, и за пътниците. Сметната палата призовава да се въведе юридическо задължение авиокомпаниите автоматично да плащат обещетение, когато възникне задължение за това. Е, Потребителското сдружение от Великобритания което се нарича Witch, неодавна започна кампания за възприемане на тази практика. И сега преминавам към последната област, която предизвиква безпокойство, а именно регулативното бреме за авиокомпаниите. Явно е, че те ще продължат да се съпротивляват на регламент 261 от 2004 година, когато смущенията в полета са извън техен контрол и е на лице извънредно обстоятелство. Да кажем, има стачка на ръководство на въздушно движение или има недостатъчен персонал за осъществяване на полета. Ако липсва законодателна промяна, националните парламенти трябва да положат усилия да се вземат мерки за попълване на необходимия капацитет. И националното право да позволява на авиокомпаниите е, да си събират е, парите от трети лица, които биха били виновни за нарушение полет. И сега заключителни бележки. Има множество обстоятелства, които са пречка за високо равнище на защита на потребителите в Европейския съюз, независимо от правата, които предлага европейската уредба и регламента, който коментираме, на пътниците. Регламент 261 в своето приложение е децентрализиран, т.е. за изпълнението му отговаря държавите членки. Това означава, че националните парламенти могат да направят много за укрепване на националните режими за изпълнение на регламента. Чрез промяна в националната политика и националното законодателство те могат да допринесат и за повече ресурси. Актовете на Европейския съюз следва да бъдат преразглеждани редовно. Европейските институции трябва да се възползват от тази възможност. Трябва да продължи подпомагането на извънсъдебните спор... средства за разрешаване на споровете. Това трябва да бъде съпроводено с стимули за авиокомпаниите да спазват регламента и стимули за отделните лица да упражняват правата си. Но индивидуалната обезвреда може само да допълва националната политика за изпълнение на регламента, а не да действа като заместител на тази политика. Благодаря ви много за вашето изказване. Госпожи и господа, искам да дам началото на дискусия. Имате възможност сега да зададете въпроси, да направите бележки. Имате думата. Nobody? At first time? И тъй, давам ви още веднъж възможността за първи път, за втори път. Може би в такъв случай сега е момента да приключим работата по първата част от нашето заседание. Благодаря много на ораторите, благодаря на всички вас. А сега Искам да направя едно приятно съобщение, да поканя всички в залата на обяд, любезно предложен от Европейският омбудсман. В ресторанта, наречен Брасри, на трети етаж в тази сграда. Ако някой има някакви проблеми с ориентацията, ние ще ви помогнем пак казвам, в ресторанта на третия етаж, наречен Брасри. Обядът започва в 12.30 или след 35 минути. Като ние ще продължим работа в 14.30. Нека ви пожелая приятен обяд. Добър апетит. 14.30 продължаваме.